проверка. Натеснете едно от трите копчета, за да проверим дали системата работи. Пробата започна. Натиснете едно от копчетата, да видим дали системата работи. Никой не ме слуша. E Процедурата изисква да проверим а, кворума, а също така дали системата работи. Приключваме с теста и започваме с самото гласуване. Имаме компромисно изменение номер 3. Eh, е, non so cosa, cosa stia succedendo. Не знае какво се случва, има проблем. Siamo... Possiamo iniziare? Можем ли да започнем? Има ли превод? Започваме с гласуването. Гласуваме компромисно изменение номер 3 за. Дигнете ръка против. Приема се. Изменение номер 34. Всички за, против. Отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение номер 4. За, против, приема се. Компромисно изменение номер 5. За, против, приема се. Гласуваме 48 изменение. За, против, приема се. 47 е оттеглено. 6 компромисно за. Против. Приема се. Преминаваме към 53-то изменение за. Против. Отхвърля се. Следва 59-то за. Против. Отхвърля се. Седмо за Против. Приема се. Преминаваме към осмо изменение за. Против. Приема се. Девето. За. Против. Приема се. Сега гласуваме 75-то изменение. За. 75-то. За, повтаря председателя. Против. Приема се. 76-то. За. Против. Приема се. Гласуваме 10-то изменение. За. Против. Приема се. 11-то компромисно. За. Против против, приема се. 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 108 изменение за, против, приема се. Искате ли да направим проверка? Електронно гласуване по 108. Правим проверка. Двама души липсват. 25 против 27 за, приема се. Ако искате да направите коментар, моля да изчакате да ви дам думата и да ползвате микрофон. Господин Касулидис иска думата. Из... А, машината ми не проработи. Добре, можете с дигане на ръка да покажете за или против сте. Имаме 27 за, 26 против. 26 души гласуват против, 27 за. С един глас минава. 108 е прието. Сега гласуваме 111 изменение. За, против, отхвърля се. 111 е отхвърлено. Така ми изглежда. Правим електронно гласуване на 111 то изменение. Гласувайте. 111. Пак липсват двама души. Не се отчита техния глас. Приема се 20 против, 24 за. Моля да вдигнете ръка ясно по 14-то компромисно изменение. Първа част. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. Трета част. За, против, приема се. 114 изменение за, против, отхвърля се. 115 за, против, отхвърля се. 15 изменение за, против, приема се. 124, моля за, против, отхвърля се. Ще направим електронно гласуване на 124. 16 против, 34 за. Приема се това изменение. Ако не вдигате ръце ясно, трябва да правя догадки. 16 изменение за, против, приема се. 128 изменение за, против, отхвърля се. 129 то е част от 16-то изменение, 132. Тогава имаме устно изменение от госпожа Луначек. Всички, които гласуват за, против, приема се. 17-то компромисно изменение за, против, приема се. 18-то изменение за, против, приема се. 141 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 20 компромисно за, против, приема се. 21 изменение за, против, приема се. 22 за, против, приема се. 34-то изменение е от две части. За първа част против, приема се. Втора част за, против, Не съм сигурен, затова правим електронно гласуване по втора част на 34-то. Гласувайте. 55 от 55 души. 34 за. Приема се. Продължаваме с 23-то изменение. За. Против. Приема се. 24-то изменение. За. Против. Приема се. 196-то. За. Против. Отхвърля се. 197-198 заедно гласуваме за. Против. Приема се. 25-то за. Против. Приема се. 26-то за. Против. Приема се. 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Приема се. 214 за, против. Приема се според мен. 214. 215 за. Моля да ме извините, казва председателя. 217 за. Против. Отхвърля се. 29 за. Против. Приема се. 221 за. Против. Приема се. Продължаваме с 224 за. Против. Приема се. 225 за против, приема се. 226 за, против, приема се. 228 за, против. Не съм сигурен. Електронно гласуване по 228. Гласувайте. 54 от 55. 30 за, 24 против. Приема се. 232 за. Против. Приема се. 233 за. Против. Приема се. 234 отпад. 235 устно изменение от господин Салафранка за, против, приема се. 237 за, против, приема се. Компромисно изменение 30. Докладчика в три части. За, против, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. Трета част за. Искате да проверим гласуването по втората част на 300 изменение. Електронно гласуване. 54 гласували. 35 против 19 за. Отхвърля се. Трета част по 300 компромисно изменение. За, против. Приема се. Правим проверка на трета част от 30-то изменение. Гласувайте. 52 гласа от 54. 53 от 54 ма са гласували. 25 против. Приема се. Няколко от измененията са оттеглени. 31 за, против, приема се. 244 за, против, приема се. 245-246 гласуваме за, против, приема се. 247 за, против, приема се. 32 изменение за, против, приема се. Преминаваме към 257 за, против, отхвърля се. Изменение 258 за, против, отхвърля се. 259 Всъщност 12-то е прието. Вече 260-то за, против. Приема се. 33-то компромисно изменение. За. Против. Приема се. Минаваме към 266-то за. Против. Приема се. 267, 269 и 270 заедно за. Против. Приема се. 271 устно изменение за. Против. Приема се. 272 за. Против. Отхвърля се. 273 за. Против. Приема се. 274 за. Против. Отхвърля се. Някои от измененията отпадат. 279. Гласуваме. 278 всъщност. За, против, отхвърля се. 279 за, Против. Приема се. Двеста осъмдесет. За, против, приема се. 281 за, против, приема се. 282 за, против, отхвърля се. 283-284 за, против, приема се. 285 за, против. Отхвърля се. 285 се отхвърля. Нека Гласуваме електронно 285-то изменение. Гласувайте. Не видях ясен резултат. 25 срещу 26 за, с един глас е прието. 285-то изменение е прието, 286-то Гласуваме сега за. Против. Приема се. 287 за. Против. Приема се. 288 за. Против. Отхвърля се. 289 за, против, приема се. 290 за, против, приема се. 291, 292 и 293 за. Против. Приема се. 294 отпада. 295 също отпада. Продължаваме с преамбиол А. Пето. За. Против. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. Приема се. 7 няма. Прието е 6. 8 за. Против. Отхвърля се. 9 за. Против. Отхвърля се. 10 за. Против. Отхвърля се. 11 за. Против. Приема се. 12 за против, приема се 13 за, против, отхвърля се, компромисно изменение 1 за, против, приема се 15. Устно изменение от докладчика за, против, приема се компромис но изменение 2 за, против, приема се 16, 20 за, против, приема се, 21 за, против, приема се, според мен, 22 за, против, отхвърля се, според мен, 23 за, против, против, приема се. 24 устно изменение за против приема се 25 за против приема се 26 отпада, тъй като е част от първият компромисно изменение. Минаваме към Устно изменение номер едно за, против, приема се. Изменение номер 2 за, против, приема се. Трето за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. Имаме компромисни изменения от комисията Инта за. Ако нямате възражение, ще гласуваме анблок. Не, не сте съгласни с това предложение. Тогава ще гласуваме по-отделно първия компромис от Инта за, против, приема се. Второ компромисно изменение за, против, приема се. Всички други са обхванати от вече гласуваните изменения. Гласуваме по писмото от комисията ИТРЕ. За, против, приема се. Втория компромис за, против, приема се. И сега последно електронно гласуване. Гласувайте. 54 от 55 гласуват. Един колега не полага усилия. 52 за, един против. Поздравявам докладчиците. Доклада бе прият. Поздравявам също така и секретарията. Знаем колко тежко беше. Вчера чухме много комплименти да бъдат отправени. Европейска стратегия за Балтийския регион, политика на сближаване. Сега ще започнем да гласуваме. Компромис едно за, против, Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Компромис 3. За. Благодаря. Против. Въз... Приема се. Изменение 23. За. Против. Приема се. Изменение 24. За. Против. Приема се. 25. Устно изменение. Приема се. Устно изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. 35-то изменение. За. Против. Приема се. 36 за. Против. Отхвърля се. 37 за. Против. Мисля, че се приема. 38 за. Против. Приема се. 39 за. Против. Приема се. И сега. Гласуване по електронен път е, върху окончателния текст. Начало на гласуването. 50 и 3 карти се използват. 52 гласували, 42 за 10 против. 42 за 10 въздържали се няма против. Поздравления за докладчика. С това приключваме гласуването. Сега 5 минути почивка. Поразтъпчете се преди да преминем към следващата точка от дневния ред. Bene, колеги, se... Colleghi. Ако всички са заели местата си, можем да започнем работа по следващата точка от дневния ред. Малко сме напред даже с програмата. Хубаво е да напредваме, когато можем. Темата е особено интересна. Колеги, бихте ли заели местата си, за да започнем последната част на заседанието? Както казах, започваме този дебат за изграждане на Европейската служба за външна дейност. Сега вече най-сетне имаме е, нормативен текст, по който да работим. Е, Върховният представител, заместник-председател на комисията, го внесе няколко дни след като бе наш гост за изслушването. Същевременно комисията внесе два проекта за изменяване на финансовия регламент и на статута на служителите. И затова сме поканили днес господин Кристоферсен – Е, сътрудник на госпожа Аштен, е, доктор Шанжен от Генерална дирекция бюджет, който отговаря за финансовия регламент и доктор Сукер от Генерална дирекция човешки ресурси. Тя отговаря пък за статута на служителите е, в комисията. Както знаете, преговорите, които бяха проведени, бяха изключително сложни поради характера на темата. Е, мога да нарека е, тази тема и въобще проблематиката революционна можете да е, направите аналогия между Мастрихт за еврото и Лисабон за вътрешната политика. Съвсем и за външната политика, разбира се. АФЕТ трябва да работи съвместно с други комисии по конституционни правни въпроси, бюджета, правната комисия. Приветствам докладчиците, които са тук от другите комисии. Има колеги, които бяха консултирани за да дадат становища. Приветствам гостите. Искам да изразя от името на всички ни високата оценка за работата на господин Брок. Е, той много е, усилия положи през последните седмици е, да се допитва до различните заинтересовани. Господин Ферховстат от Комисията по конституционно-правни въпроси също извърши прекрасна работа. Сега преминавам по-нататък, давайки думата на гостите, започвайки с доктор Кристоферсен. Мога ли да ви помоля встъплението ви да не надвишава 5 минути, за да има време за въпроси след него? Доктор Кристоферсен. Much, Благодаря, господин председателю, за този повод да кажа няколко думи за проекта на решение на съвета, внесен от госпожа Аштън, както и вие посочихте, няколко дни след като имаше възможност да изложи вижданията си във вашата комисия. Очаквам с оглед наказаното от нея тогава съдържанието на проекта да не ви изненадва особено, тъй като това, което тя в общи линии очерта по време на изслушването си е, от ваш, на нейното изслушване от ваша страна, е, отговаря на съдържанието. Също така е, е взета предвид и позицията на Европейския парламент през октомври. Няма разлика между това, което парламентът заяви като позиция тогава и предвиденото в проекта на решение. Вашия доклад от 27 октомври, заедно с доклад на Корепер за Европейския съвет, бяха краягълните камъни за изготвянето на структурата, която ви предлагаме. Естествено, от октомври месец до сега изтече време и парламентът има някои допълнителни идеи. Това е разбираемо. Както вие самият казахте, говорим за комплексна, сложна проблематика вие наредкохте революционна. Това начинание е революционно, според вашите думи. Става дума за проект за изграждане на служба за която не можете да вземете образец от никъде. Не можете да вземете органиграмата на която и да е служба съществуваща на друго място и да я приложите тук. Защото Европейската служба за външна дейност е много повече от външно министерство на държава членка. Първо, вътре в службата е, ще е, бъдат използвани финансови инструменти, които са много по-значими от е, използваните в външните министерства. Освен това, като оперативен капацитет, в военен аспект, в граждански аспект има е, линии на командване, така да се каже, линии, верига на отговорност, е, която много се различава от съществуващата в външните министерства. Затова тук трябва да градите на чисто. Това означава, че е и много трудно веднага да попаднете на правилното решение. Стараем се максимално, но си даваме сметка, че трябва тази структура да бъде усъвършенствана в движение. Именно за това сме предвидили решението да бъде преразгледано на два пъти през 2012 и през 2014 година и много внимателно сме фиксирали конкретните елементи на органиграмата. В нашето решение органиграмата, т.е. организационната структура на службата, не е пълна, не е изложена цялостно, за да имаме възможност за маневриране и за приспособяване към обстоятелствата и към изискванията. Сега по няколко въпроса, които бяха поставени и може би е, ще е полезно е, да ги засегна. Един от въпросите е, е свързан с еволюцията в позицията на Европейския парламент, що се отнася до политиката за подпомагане на развитието. Миналата година вие казахте, че трябва да се направи разграничение между страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и другите страни, докато сега вие сте на позицията на госпожа Аштън, а именно, че няма причини светът да бъде разделен на страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и други държави. И би трябвало да имаме в службата така поглед върху политиката за развитие в целия свят. Основният въпрос е как да бъде постигнато това, без, например, да а, бъде изгубена спецификата на общностния метод – как а, да бъде превърната в политика, реална политика а, на общността, а, политиката на развитието. И тук имаме, смятам, удовлетворително решение. Първо, централните елементи на изготвянето на програми за политиката на развитие са поставени в службата за външна дейност, но от друга страна има автономна политика в областта на развитието, за която отговаря комисарят по развитието. Тя ще се развива непрекъснато и ще запази своята автономност а, и а, собственото си програмиране. Този проект за основен регламент, както и вие посочихте, ще бъде един от няколко важни елемента. В заключение – ще кажа следното. Върховният представител от самото начало казва, че това е пакет от три елемента, по който трябва да постигнем съгласие с всички заинтересовани. И макар решението а, да е такова, за което се изисква а, съгласие а, от Европейския парламент, ние знаем, че това съгласие ще бъде получено само ако то е съгласие по всичките елементи. Председателят, благодаря доктор Кристоферсен. Сега искам да дам думата на доктор Жуан Жуан. Имате думата за 5 минути. За първото си изказване. Благодаря, господин председателю. Ще бъда сравнително кратък. Sur le plan, sur le plan budgétaire... В бюджетно отношение трябва сега да определим последиците на извършения политически избор, а именно да бъде създадена една служба Sui Generis, която се ползва с автономия. Последицата е, че тази служба ще има автономно бюджетно съществуване от гледна точка на административни разходи. В замяна разходите за дейността, както предвижда договорът, остават е, от отговорността на комисията. И това води до определени последици. Първата последица от гледна точка на административни разходи е, че е, тази служба ще бъде приравнена по статус на институция, що се отнася до е, финансовия регламент член първи от финансовия регламент трябва да бъде изменен, за да бъде прибавена службата към институциите по смисъла на финансовия регламент. На второ място тази служба от гледна точка на административните разходи ще подлежи на освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент. При изграждането на тази служба се сблъскахме с един малко деликатен въпрос, а именно – доколкото тази служба е автономна, в смисъл независима от Европейската комисия и не попада под ведомството на комисията, за шефовете на делегациите се поставя питането доколко те могат да извършват разходи за дейността, за които нямат отговорност, защото линията на поемане на отговорност, каквато съществуваше преди, сега вече е нарушена. Използвахме творчески подход, имайки предвид необходимостта шефовете на делегациите да бъдат истински пълноценни представители на целия Европейски съюз извън него, включително, що се отнася до разходите за дейността. Решението, което намерихме, бе отново да въведем шефовете на делегациите от тази гледна точка Знаем, че е, шефовете на делегациите се назначават от върховния представител. Значи, въведохме отново тези шефове в е, веригата за поемане на отговорност включваща и Европейската комисия. И тогава те могат да изпълняват задължения и да ангажират средства, свързани с разходи за дейността. Това предполага известни изменения на финансовия регламент, проект за които внесе комисията. С няколко думи трябва да запазим сегашната система. Генералните директори е, на е, отговорните е, генерални дирекции, включително тази за разширяване, делегират на шефовете на делегациите правомощия да изпълняват бюджет който се насочва централно към съответната делегация. Комисията ще дава указания на шефовете на делегациите в тази насока. И съвсем очевидно процедурите на вътрешен контрол в комисията и всичко свързано с финансовата отговорност, задълженията на шефовете на делегациите, досежно контрола и финансовата организация, ще остане валидно. Мисля, че колегата Ирен Цука ще ви запознае с детайлите свързани с избора, процедурата за избор на е, шефовете на делегациите. Правилата за вътрешен контрол на комисията ще продължат да се прилагат само по отношение на този аспект. Е, същото се отнася и за правилата за одит, т.е. за административните разходи службата ще подлежи на одит, на ревизия, съгласно общите норми. Нямам какво друго да добавя, господин председателю. Тъй като от момента, в който ясно бъде заявено, че административните разходи са на службата, а разходите за дейността се управляват от комисията, трябва да се направят вече някои технически уточнения, Мисля, че на този етап не е полезно да навлизам в тези подробности, с което ще огранича изказването си. Грация, доктор Жан. Ла парола ала доктореса Сука, директоре... Благодаря, господин Ванжан. Сега доктор Сука от Генерална дирекция човешки ресурси на комисията. Обща бележка. Регламентът за служителите е основната уредба, която ще се прилага към служителите на службата за външна дейност което означава, че повече детайли ще има в решението на съвета за изграждане на службата и в отделните решения за изпълнение на разпоредбите и решенията, които ще приеме върховния представител в капацитета си, в качеството си на служител, назначаваща други служители. Член 27 от договор за Европейски съюз е нашата отправна точка. Службата за външна дейност ще има служители от съответните отдели от Генералния секретарят на съвета, комисията и държавите членки. За да гарантираме, че служителите, идващи от тези места, ще имат равнопоставен достъп до службата, трябва да променим статута за служителите. Защо? Защото при сегашната уредба приоритет се дава на вътрешните кандидати и след това идват кандидатите от други служби. Това е една фундаментална промяна, която трябва да внесем в началната фаза, за да бъде улеснено интегрирането на дипломати от държавите членки, даваме възможност за прилагане на специални особени мерки, което означава, че при равни заслуги можем да дадем предимство на а, дипломати, идващи от определена държава членка, защото искаме в началото да постигнем определено равновесие. След началната фаза службата ще бъде открита за служители от всички институции, Европейския парламент включително. За да интегрираме дипломатите от държавите членки, създаваме нова категория временни служители – и тук черпим вдъхновение е, от това, което бе направено с парламентарните сътрудници. Значи, специална категория въвеждаме на временни е, служители и за да приравним максимално е, условията на труд при тях е, с тези на останалите служители, е, създаваме договори с 4 годишен срок на действие, които могат да бъдат удължавани многократно. Вторият важен въпрос е как ще е, улесним движението на служители е, между институциите. Тук ще има две основни промени. Първо, ще позволим прехвърлянето на е, служители от съвета, комисията към службата за външна дейност по споразумение между институциите, което съгласно сегашния статут не е възможно. Значи ще има възможност а, да а, се движат служителите от комисията и съвета към службата и обратно по споразумение а, между институциите. Разбира се, тази мярка ще остане из, изключение и ще видим как ще поступим след началната фаза. Втората основна промяна е свързана с това, което на технически жаргон наричаме право на връщане. Значи е, тези хора могат е, да е, подадат молба за постъпване при същите условия, както в вътрешните служители. И сега на последно място искам да се спра на служителите на делегациите. Ще започна с ръководителите. Както колегата току-що обясни, на тях ще бъде поверено изпълнението на бюджета, спускан от комисията. Значи бе постигнато съгласие назначаването на ръководителя на делегацията. Във всеки отделен случай естествено да се извършва от върховния представител, но това ще става на основата на кратък списък, върху който трябва да се е споразумяла комисията. По отношение на служителите на комисията, които ще работят в делегациите, правим още едно изменение в регламента за служителите. Позволяваме на тези служители да приемат указания от ръководителя на делегацията и същевременно предвиждаме, че за задачите на комисията, които ще бъдат е, изпълнявани от е, ръководителя на делегацията, те могат да получават указания и от комисията. В общи линии това са основните промени, които внасяме в регламента за служителите. По отношение на процедурата трябва да кажа, че за момента няма проект на масата, тъй като договаряме с профсъюзите. Тези преговори започнаха миналата седмица и още не са приключили. След като приключат, трябва да се консултираме с комитета за регламента за служителите и едва тогава комисията ще изготви официалния си проект, който разбира се ще бъде внесен в Европейския парламент и в съвета. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Сука. Първо, господин Брок ще, Брок ще вземе думата, извинете. три четири минути бих ви дал. Ако можете за две, ще е най-добре. Благодаря, господин председателю. Много е сложно това начинание да се опитаме да постигнем съгласие не само с Бернес Аштън, а изобщо съгласие между Европейския парламент и съвета. Е, чисто правно нещата са различни, правото на вето не е еднакво. Това може да стане само ако двете страни си вярват. Парламента трябва да се опита да постигне две неща. Съгласна съм всички ви, че на първо място имаме нужда от една ефикасна служба за външни действия. И това е целта на Лисабонския договор. Трябва да направим тази служба така, че тя да работи добре. И след това нашите отговорности, свързани с бюджет, контрол, освобождаване отговорност за изпълнение на бюджета, правомощи за вземане на решения, консултации и така нататък. Има различни проблеми в тази сфера. Е, и това е свързано и с предложението. Знае, че трябва да се водят преговори още, защото има неясни неща. Има една клауза за преразглеждане 2012-2014. Смятам, че такава клауза е добра идея. Но основните елементи трябва да бъдат разрешени сега, а не да чакаме времето, когато ще може да прилагаме тази клауза за преразглеждане и тогава да оправяме нещата. Имам един въпрос. Може ли да ни поясните дали първи член на финансовия регламент при промяна правата за бюджетен контрол на Европейския парламент ще продължат да съществуват? Как ще съществуват така? Все едно Службата е част от Европейската комисия. Също се отнася и до ситуацията с Олаф. Не, че има проблем, но трябва да ни убедите как могат да се гарантират правата на Европейския парламент при тези обстоятелства. Не съм получил достатъчно гаранции по този въпрос. След това коментара на господин Кристоферсън политическите права на парламента, процеса на провеждане на консултации, мандати, изпращане на мисии, водене на преговори, всички тези въпроси, които са свързани с разработването на стратегии, развойни политики, политики по външните отношения и назначения да не пропускам. Как ще извършвате консултации с нас? Как ще участваме ние и кога в процеса ще участваме. Искаме един прагматичен подход. Не може да ни занимавате само с регламентите за служителите или регламента за финансовите въпроси. Искам повече пояснения по този въпрос. Ние искаме да работим чисто практически по а, работата на службата. Нашите решения също така ще зависят до голяма степен от регламентирането на този въпрос. Правилника за служителите. В договора не пише един от трите стълба, съвета, комисията и държавите членки, могат да имат право на една трета от назначените служители. Това никъде не го пише. Другите две трети означава ли, че ще бъдат от комисията и от съвета? Господин Кристофърсън и господин Алмейда. Заявиха, че голямата част от въпросите ще са свързани с общностните политики, следователно служители на общността, служители на комисията защо ще се окажат мълцинство сред назначенията. Искам да разбера малко повече за процентното разпределение на щатния състав. Сега по отношение на служителите на срочни договори от а, държавите членки, какви критерии ще използвате, за да ги подбирате? Не мисля, че ще бъде добре да работите, имайки предвид статута на асистентите в Европейския парламент. Не мисля, че никой от нас би искал да използва това като една основа за развитието на тази служба, така че нека гледаме реално на нещата. Сега, по отношение на удължаването на договорите, кой решава, че ще се удължи договора? Държавата членка ли го преценява? Или службата в иерархичната и поредност. Защото ако държавата членка е тази, която преценява, то тогава взаимоотношенията между служителя и а, държавата членка ще са много по-силни. Служителят ще бъде много по-лоялен към държавата членка, която ще му удължи договор, отколкото към службата. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на представителя на бюджетната комисия, госпожа Греслер. 3-4 минути, моля. Благодаря. Генералният директор говореше за творчески подход. Правите ни малки промени, които са необходими, движение на хора и така нататък, но не бива да се нарушават финансовите регламенти. Финансовият регламент е резултат от много скандали и много проблеми. А виждам, че тези предложения нарушават този регламент, защото се създава една организация извън структурата на комисията. трябва да намерим нещо с дженерис вътре в комисията, защото се объркват и бюджети, финансовата отговорност се размива. и ръководителите на делегацията, какво правят те? Разходват пари на комисията, но от друга страна правомощията им са от част от комисията, от част от съвета. Има бюджет за, от общата политика за външни отношения. Е, няма прозрачност. В крайна сметка ще се окаже, че никой не носи отговорност. За това искам много внимателно всичко това да бъде проверено и сега като че ли пренебрегваме част от бюджетното си законодателство. Има хора, които не са запознати с бюджетните регламенти и като че ли за това и не ги спазват. Появява се един конфликт на приоритети и в момента ние не можем да го разрешим. Мисля, че политиците са виновни за това. Прави се някаква паралелна администрация и това ще доведе до неефикасност. Данакоплатеца няма да е доволен върховният представител ще излиза с някакви указания, но до момента нито един комисар не е получил правомощие да дава такива указания. И това не, не е объркващо дори от страна на върховния представител, защото тя носи огромна отговорност, но като че ли нищо не може да направи, не може да разреши тези проблеми. От друга страна, има освобождана отговорност за изпълнението на бюджета. Освобождаваме ние, комисията, за другите институции има политическо освобождаване. По-настоящем ние не освобождаваме другите институции, освен комисията, така че имаме нужда от други гаранции, що се отнася до опазването на нашите правомощи и прерогативи. Да, пак повтарям, нарушава се финансовия регламент и трябва да внимаваме какво се случва в тази служба. Комисията си има иерархия, а тази служба отговаря за подготвянето на решенията на Европейската комисия. И сега изведнъж има четири нива, където разходва средства Европейската комисия. Има суми за отделните държави, за отделни континенти и региони. Имаме делегации и след това програма за годишни дейности или годишна програма за дейности. Господа Аштен каза, че службата отговаря за три от тези сфери и комисията изведнъж се превръща в една изпълнителна агенция, която изпълнява решенията някъде другаде. Става дума за милиарди, които се разходват по тези пера. За момента Европейската комисия беше тази, която носеше отговорността. По отношение на служителите – бъдеще ще имаме едни дипломати, които ще имат едно и съща степен, един и същи статут, извинете, като нашите служители. Ако има нехайство, се плаща едногодишна заплата, както знаете. Като глоба. Това няма да се прилага обаче към дипломатите на държавите членки, защото те като се приберат у дома си, получават имунитет. Значи, какво мога аз да направя по отношение на един германски служител или служител на германската държава, не ето тази служба, който работи в Корея и по някакъв начин аз не одобрявам действията, които предприема. Част от бюджетното законодателство, според мен, не е засегнато добре в предложението на баронеса Аштън. И страховете ни биха се поуспокоили, ако част от тези предложения не са толкова подробни. Едва ли сега трябва да се излиза тук с дребни детайли? При правоприлагането имаме също някои проблеми. Благодаря, казва председателя. Давам думата на господин Гуалтиери. Той също представлява бюджетната комисия. Три или четири минути отново. Благодаря, господин председателю. Имаше току-що дебат в комисията по бюджета и аз оттам идвам. А, този пакет предложения е ясен. Има опит а, да се съчетаят а, два момента. От една страна да се създаде тази структура извън комисията, което ще опази прерогативите на Европейската комисия. Това става посредством един сложен механизъм, който разделя административните разходи, които са извън комисията и оперативните разходи, които са в рамките на комисията и се делегира на ръководителите на делегации и всякакви правомощия. Тоест, те ще изпълняват две роли. Те от една страна са служители на службата, от друга страна носят отговорност пред Европейската комисия за изпълнение на бюджета това хибридно предложение, разбира се, създава и някои трудности. Е, Зараз госпожа Дреслер, аз не виждам такива проблеми, що се отнася до правата на контрол на парламента. И в дебатът ни стана ясно, че административното разделение от, Европейск... от Европейската комисия, напротив, прави процеса е по освобождане от отговорност за изпълнение на бюджета по-ясен. Има проблеми с ефикасността и Европейския парламент иска да се създаде една е, служба, която да бъде в структурата на комисията. Но възниква административен проблем. Проблем, който е свързан и е с последователността на изграждането на администрацията ни. Комисията не само се съгласи желанието на съвета, службата да бъде извън комисията, но има исторически проблем. Последните 10 години като че ли се роди една нова концепция за външните действия на Европейския съюз. Имаме една обща политика в сферата на сигурността, но и обща политика, извинете, обща външна политика, но и политика в сферата на сигурността и отбраната. Така че парламентът трябва да се занимае и с един политически проблем. Тази хибридна организация означава ли ренационализация на някои въпроси, които бяха преди на общностно ниво, или пък е етап към пълно съчетаване на общностно ниво на външните ни действия? Ако парламента заеме това място, то тогава има проблеми, които трябва да се посочат и разрешат. Проблема не е толкова с бюджетния контрол, а и с парламентарния контрол. Прекалено много пропуски има в целия пакет предложения. За това смятам за обезпокоително, че се предлага един диалог, а Що се отнася до парламента, парламентарния контрол върху бюджета за външни действия, ние предлагаме една система, която съществуваше преди Лисабон. Не мисля, че нещата могат да работят така. Много е важно едно предложение да бъде цялостно. Не може да се обсъжда предложение без неговите приложения кои от частите на правомощите на комисията ще бъдат прехвърлени в тази служба и кои не. Ето това е важното. Важното е също така, важно е също така и от гледна точка на независимостта на изготвянето на политиката. Едни гаранции, че генералната дирекция постепенно ще и постоянно ще наглежда прилагането на развойната политика – Важно е да се запазят и самите лица, които работят сега в генералните дирекции на комисията, защото имаме едно добро наследство от обучени хора и не е нужно да ги разпръскваме напред-назад и в крайна сметка да загубим професионалните им качества. Господин Брок също така каза, че е необходимо да водим преговори с комисията и с съвета по този въпрос. Благодаря, казва председателя. И сега давам думата на следващите оратори. В началото на заседанието следвах един а, ред. Моля ви само да спазвате 3-4 минути максимум като време за вашите изказвания. Имате думата господин Кристофърсън. Thank you very much. Um, I will... Благодаря ви. Ще започна с въпроса на господин Брок за политическата отговорност и отчетност. Няма никакво съмнение, че ще има необходимост от гаранции за политическа отчетност в този процес до известна степен това е все още липсващ елемент. Върховният представител, несъмнено, каза, че съществуващата организация трябва да бъде преведена в съответствие при създаването на службата за външна дейност. Беше даден отговор на въпросите за назначенията, по върховете и тази сутрин вие сте видели един пример на начина по който ще се взаимодейства и с парламента. Това въжи и за други назначения на и висши служители, на посланически постове, например. Освен това, тя напълно съзнава и бюджетните отговорности на парламента и преди да бъдат предприяти а, действия, които ще имат и бюджетно отражение, редно би било да се изслуша и парламента. Така че това са два елемента, които ще трябва да бъдат отчетени при ревизиране на политиката. Тези елементи са свързани с това, което се случва и другаде. Има необходимост от консултации а, по подписването на международни споразумения. Това обсъждаме и с комисията в един по-широк контекст. Същото въжи и за решенията по линия на комитологията. Именно по тази причина госпожа Аштън каза, че според нея а, уместното място за обсъждане е а, многостранния форум, където а, това трябва да бъде направено в кратки срокове. Така че дебата трябва да бъде проведен в този формат, а не което разбира се ще продължи също да се прави. Една трета, две трети аз не разбирам това много добре. Преди години, по време на словенското председателство всъщност, една трета от служителите трябваше да са от държавите членки, една трета от съвета, една трета от комисията, една трета от секретарията на съвета е нещо, което вече е отменено. Единственото правило, което все още се прилага, е една трета да са от държавите членки. Ако проследим числата, ясно ще видим, че мнозинството от назначенията всъщност наистина ще бъдат от държавите членки и така ще се извършва подбора, най-грубо казано, предвид съществуващите служители. Ще има едно разместване между 600-700 служители от комисията към службата ще има преместване на около 55 служители на секретарията от съвета, от дирекцията за външни отношения, плюс служители от е, различните е, звена в областта на сигурността. Около 200 души военни е, ще има, които ще бъдат прехвърлени. Така или иначе, комисията ще осигури мнозинството, поне 50%. Според мен, тук няма да има затруднения. И накрая пак по въпроса за личния състав. Какво става с Генерална дирекция развитие? Това, което ние предлагаме е, е да бъде направено едно такова прехвърляне на ядрото от Генерална дирекция развитие, да има референти за Африка, тъй като в Релекс или секретарията съвета нямаме хора, които се занимават с Африка, затова трябва да бъдат привлечени хора, които в момента отговарят за тези а, а, райони като референти. Благодаря, доктор Кристофърсен. Има. Ще дам думата на доктор Жан Жан за 3-4 минути. Merci. Благодаря, господин председателю. Бих искал да наблегна на едно. Всичко, което се отнася за разходите за дейността, не е свързано с промени относно ролята на комисията. И тук пряко прилагаме договора договорите са съвсем ясни. Член 317 в частност предвижда, че комисията изпълнява бюджет. Във втората алинея е предвидено също, че финансовият регламент определя конкретните задължения, съгласно които а, всяка институция участва в извършването на тези разходи, на собствените разходи. Собствени разходи означава административни разходи. Значи, е, по отношение на разходите за дейността, всичко, което е свързано с начините на контрол, освобождаването на е, службата от отговорност, е, ще остане без промяна. Това, което се прилага днес, ще се прилага и утре. Няма да има промяна в сравнение с актуалното положение. Сега, що се отнася до административните разходи? Госпожа Гресли и господин Брок са прави. Наистина договорът предвижда а, в член 119, че парламентът освобождава от отговорност комисията – но, и това бе припомнено, практиката на Европейския парламент е да извършва отделно освобождаване от отговорност на другите институции. Госпожа Гресли определи това освобождаване като политическо, но действителността е, че освобождаване се извършва и нормите на финансови регламент пък гласят, че институциите Е, следва да спазват е, препоръките, които са им отправени при това освобождаване от отговорност. Наистина, официално се извършва освобождаване от отговорност на комисията, като отделно се освобождават отговорност е, другите институции. Госпожа Аштън в таз, в, пред вас се произнесе много ясно и недвусмислено в смисъл, че тя ще подлежи на освобождаване от отговорност за изразходването на средствата от службата за външна дейност. Това е ясно. То е очевидно. А, мисля, че това отговаря и на поставените въпроси. Господин председателю, не мисля, че е необходимо да се спирам на един или друг аспект извън това. Сега госпожа Гресли, постави въпроса за програмирането и е, управлението на средствата. И тук трябва да бъде проведено разграничение между програмирането като такова и управлението на оперативните разходи. Управлението на оперативните разходи, на тези разходи за дейността, е, ще продължи да се извършва от комисията съгласно действащите процедури без никаква промяна. Това трябва да е ясно на всички. Е, е, Благодаря. Доктор Сука, няколко пояснения за една трета и две трети. Това не е отразено в регламента за личния състав. Това е решено другаде. Аз направих едно сравнение с парламентарната помощ, но трябва да поясня, че това въжи само за методологията. Тоест, що се отнася до националните дипломати, създаваме отделна категория а, временно наети и а, това е уредено в отделна глава от регламентите. Така че заимствам само методологията и нищо друго удължаването на срока на договорите, при какви условия и кой взема това решение. Това решение се взема от върховния представител под условие, че държавата членка е, е съгласна. Т.е. това е едно съгласувано решение на върховния представител и държавата членка. И по последния въпрос на госпожа Греслер – за националните дипломати и средствата на Европейския съюз. Да, но това ще е по силата на временно наети и ние предвиждаме органа, който ги назначава, да изиска налагане на дисциплинарната процедура и инициатор на това трябва да е службата. Така че смятаме, че сме се подсигурили. Благодаря на доктор Сука. Минаваме към а, втората група изказвания. Започваме с докладчиците в сянка по два минути и всеки, господин Лансдорф. Благодаря, господин председател. Ще ми се да се върна на нещо, което ни изправи пред една сюрреална ситуация. Госпожа Греслер е специалист и тя каза пред тази комисия, че има сериозно нарушение на бюджетните регламенти, на бюджетните актове методите на контрол по бюджета а, са поражали проблеми, така че има доста сериозно изразена липса на доверие и тя а, ясно каза, че а, при такива случаи трябва да се приложи процедурата за освобождаване от отговорност и трябва да решим този проблем. Не можем да се примирим с положение, при което имаме ясно поето политическо задължение. Господин Брок беше а, прав, дали в такъв случай ще има надзор упражнен от парламента, освобождаване от отговорност. Що се отнася до бюджета, трябва да а, се преведат в съответствие всички тези правила, за да преодолеем големия проблем. Вътрешни дискусии е имало с, и господин Алмар Брок посочи нещо, което е свързано с външната политика. И с, радвам, че господин Кристоферсън е с нас тук, за да обсъдим този въпрос с нас ще бъдат провеждани консултации. Ние искаме да участваме активно, но има липсващи елементи. Няма приложение към проекто правилата и не можем да водим сериозна дискусия и консултация, ако тези елементи липсват. Има пропуски в плана, доколкото мога да преценя и а, това не би осигурило а, ефективното действие на една служба за външни действия. А, за съгласувано действие на представителите на националните министерства. Госпожа Брантнер, имате две минути, казва председателя. Благодаря. Три въпроса имам. Ако проследим а, тази, това съчетание, което имаме от общностни инструменти между правителствени елементи, дали ще има успех а, тази комбинация или не. Всъщност, дали пристъпваме по-скоро към едно междуправителствено устройство. На първо място, а, планира ли се а, да има достатъчно потенциал в а, секретарията? Господин Брок се спря и на това дали ще има ясно разделение, въпреки че те ще са част от секретарията на външната служба. Въпросът ми е, ще има ли а, представители на служителите, дали а, служители от комисията ще се насочат на там или ще има една по-голяма автономия и по-голяма независимост? Освен това, а, бюджета а, по линия на общата външна политика няма да е достъпен. Имаме различни междуправителствени а, структури, общностни инструменти за финансиране. Това няма да е достатъчно. На второ място, генералния секретар, според последното предложение на госпожа Аштън, е свързан с така наречените представителни права. Това може да е много добре за държавите членки и, а, но баронес Аштън няма да може да уволнява тези служители, тъй като те ще бъдат назначавани от държавата членка и всъщност това ще е отговорност на държавите членки. Въпросът е кой ще ги назначава, кой ще ги уволнява, какви права ще има генералния секретар. На трето място и съвсем накратко въпроса за едната трета служители – а, кой ще са тях, дали държавите членки или средствата ще а, постъпят от бюджета на Европейския съюз. Ако държавите членки плащат, а, на каква ще бъде а, тяхната лоялност. Така че това не е само въпрос свързан с разходите. Госп... Благодаря, госпожо Брантнер. Две минути за господин Танък. Благодаря, господин председател. Не мислех да взема думата, но тъй като съм докладчик в Сянка. Също като госпожа Брантнер, моята група е групата на реформистите и реалистите и ние много се радваме, че новата служба, в новата служба водещ ще бъде съвета, особено в областта на политическата подготовка и подпомагане на общата външна политика и политика на сигурност. Съгласна съм с господин Ламсдоров, че е, има е, някакви съмнения. Сега всичко се оталожва и след година-две де-факто ще разберем как ще функционира тази служба. Е, тогава ще бъде направен един цялостен анализ, да се разбере дали има нарушение на бюджетните правила толкова сложен лабиринт е този бюджет, че никога не сме успели да стигнем до дъното и да го разберем изцяло. Може би това е направено нарочно, за да остане бюджета в ръцете на тези, които наистина го а, разбират и го прилагат. Но най-общо казано, моята а, група би предпочела а, службата да бъде малко по-стройна, да се съсредоточи върху стратегическото планиране, като например в областта на развитието. Аз мятах, че това ще бъде изключено като тема и а, на предно място да е външната политика, политиката на сигурност. Една от областите, която мен ме ангажират е всъщност ролята на този нов генерален секретар. Предполагам, това ще бъде френски кандидат, така пише поне в английската преса. А, и що се отнася до а, а, политиката в областта на сигурността, на военните операции. Това е нещо, с което парламента често не се занимава, но там ще има и председател, който а, ще бъде отговорен и ще се отчита пред върховния председател. Благодаря. Две минути. Благодаря, господин председател. А, бих искал да получа допълнително пояснение от а, страна на външната служба. Вие казвате, че регламента за личния състав ще позволява наймане от а, всички други служби. Ние като парламент искаме да се води силна политика по отношение на външните отношения. Беше споменато също така и отчетността и отговорността. Тя не е в такава висока степен, както бихме искали. Лейди Аштън изпълнява и обединява четири длъжности. А, и на по-широко политическо равнище е, трябва да има някаква представителност на парламента. Това е необходимо не само за парламента. Аргументите са очевидни, само споменавам темата. И на трето място говорим за легитимност. Необходимо е тази служба да бъде призната сама по себе си от всички граждани в държавите членки. Т.е. трябва да има географско представителство. Нека попитам тогава. А, как тогава представителя ще бъде върховен представител, ако службата му не е представителна, ако няма географска балансираност, ако всички заинтересовани страни не участват, не се чувстват съпричастни и всички граждани в държавите членки от юг, от север и от всякъде се чувстват представени. А, тук стигаме до а, компетентност, защото тя не може да бъде неутрална с оглед на географията. Следователно, необходимо е да има някакъв механизъм с показатели за всички представители на държавите. Те трябва да бъдат указателни и а, трябва да отразяват а, а, регламент 401 на съвета. Благодаря. господин Свободан. Две минути. Благодаря. Съгласен съм с господин Кристоферсън, който каза, че е необходимо да има гъвкавост, да се натрупа опит, но някои елементи трябва да дойдат на местата си. Трябва да бъдем прагматици по отношение на бюджета. Това е виждането на социалистите и демократите. Трябва да има ясно устройство, трябва да има контрол на бюджета и освобождаване от отговорност. Това може да бъде гарантирано с сегашното предложение. Ако това е така, добре. Ако не, трябва да внесем друго предложение. По отношение на личния състав, както каза докладчика, ние все още не сме убедени, че всички разпоредби гарантират единен личен състав, независимо дали от държава членка или от а, съвета или от комисията. Трябва да има гаранции за гражданите, че това е единна служба, която се придържа към линията на Европейския съюз, а не национална линия. Това включва и от поносен поемане на отговорност, когато бъдат допуснати а, грешки. А, тоест, трябва да е ясно, че при допуснати грешки въпросното служебно лице носи отговорност. Да се надяваме, разбира се, че такива неща няма да се случват. И последно за а, генералния секретар. Това е административна длъжност за нас. И госпожа Аштен или върховният представител е този, който ще подбере личността. Необходимо е да има политическо представителство. Тук а, не говоря за а, заместници, но ако имаме а, върховен а, представител, а, може да имаме представител по комуникацията между институционални отношения, заместник-председателя на комисията е това. Така че е хубаво да се помисли и по тези въпроси. ние като група сме прагматици, но някои от елементите трябва да бъдат поправени. Благодаря, господин Свобода. И последния изказващ се от тази група. Госпожа Джанако. Дълги години а, обсъждаме това, което бе създадено и мисля, че можем да съгласим, че бе необходимо да се създаде такава служба. Баронеса Аштън е нейн ръководител, заместник председател на комисията. Това са различни длъжности, но тя трябва да представлява Европейския съюз и парламента е много важен а, елемент в функционирането на институциите и това трябва да остане така и в бъдеще. По въпроса за географското представителство, а, ние трябва да положим усилия а, да установим точния баланс от самото начало. Ако се получи така, че някои страни не се съобразяват с общите насоки, ако те започнат да упражняват неправомерно някакво влияние, това значи, че от самото начало сме тръгнали в погрешна посока и последствиците ще станат още по-тежки в бъдеще. Трябва да имаме един орган, който да се възползва от експертните знания и умения на държавите, членки на комисията, на съвета. Т.е. това трябва да са хора, които да могат да поемат отговорностите си в тази нова структура. Госпожо Янако. Ще спазваме същата поредност. Господин Кристоферсен, като начало, по 3-4 минути ще ви помоля да говорите. Господин Кристоферсен, първо, към господин Ламсдорф. Поднасям извинения за липсата на приложение към регламента, но в общи линии трябваше да чакаме три седмици преди да извадим проекта е, и се принудихме да го извадим без приложенията. Те ще бъдат подготвени е, в следващите две седмици, така че също ще подлежат на оценка от ваша страна. За органиграмата. Все още бих настоявал, че е необходима гъвкавост. Е, необходимо е решение за отделите, но не трябва да изграждаме стени между тях, тъй като Инак няма да можем да обърнем внимание на всички ситуации, с които ще се сблъскаме. Аз, например, зная едно Министерство а, на външните работи. Не го познавам най-добре и там няма стени между отделите. А, когато се променят приоритетите, съответно се променят и разграниченията между отделите и така се процедира. Така стигам до въпроса, който бе зададен за главния секретар. Първо, нека изясня, че когато казваме, че главният секретар трябва да представлява службата, Нямаме предвид политическо представителство. Така че, ако искате да се добави at his level, на своето равнище, нека го добавим. Това имаме предвид. Обаче някои е, колеги казват, е, не се нуждаем от силен главен секретар. Мисля обратното, нуждаем се от силен главен секретар, тъй като една от най-важните му задачи ще бъде да осигури координацията на външните политики. Това е задача на госпожа Штън. Това означава координация с комисията, с секретарията на съвета. Там ви трябва силен човек. Е, нали, а не да се назначават еднодневки. Е, един днес, друг утре. Главният секретар ще има много важна задача и в това да осигурява необходимата координация вътре в службата. Неща, които не могат предварително да бъдат начертани и зададени. Има очевадна потребност от координация в отдела за сигурност и военно дело. Трябва координация между мисиите по общата външна политика и географските отдели. Между референтните бюра и делегациите на място трябва да има координация. Всичко това трябва да се осигури от главния секретар. Той няма да бъде е, паяка средата на паяжината, който контролира всички, но трябва да осигури необходимото съгласуване между всички колела на тази машина. And, and please, uh, all... Моля ви, забравете имената, които се въртят известниците. Извинявам се. Необходимо е да говорите срещу микрофона, казва председателят. Ораторът продължава. Забравете имената, които се въртят известниците. Прочетете обяснителния меморандум. Всички назначения на висши длъжности, включително е, назначението на главния секретар, е, ще бъдат извършени след процедура на подбор. Мисля, че това е добре установено като практика на Съюза. Ще има същите процедури на подбор, както за другите служители. Същото ще въжи за всички ръководители на мисии. Когато прехвърляте човек от, един, е, от една длъжност днес в комисията, е, на външна длъжност извън комисията сега няма подбор, обаче това ще бъде забравено при новата система. Вече всички места ще бъдат свързани с назначение след подбор и конкурс. Сега господин Свобода призова за гъвкавост. Повтарям, ако има съмнение, това, което е обещала госпожа Аштън, че ще се прилагат същите правила на бюджетен контрол и освобождаване на отговорност, тогава нека променим текста. Защото ние всъщност това искаме да осигурим. Е, да няма никаква съмнение, никакви съмнения, че ще е, осигурим спазването на правилата. Ако има съмнение, нека променим текста. Благодаря, доктор Кристоферсен. Господин Данжан, ще бъда много кратък, тъй като смятам, че дадох всички необходими разяснения. Ще се спра само на един момент. Бюджетът ще включва всички административни разходи, включително това, което ще бъде е, превеждано на е, временните служители, включително националните дипломати, които ще работят за службата. Ще има равенство между всички службата. Мисля, че е, що се отнася до останалите питания, на тях вече отговорих. Благодаря, господин Донжан, госпожа Сука. Искам да допълня току-що казаното от колегата. Още повече трябва да се подчертае, че не само на националните дипломати ще получават плащане от националния бюджет, а но няма да могат да получават никакво плащане като възнаграждение от други източници от държавите членки. Това е много важно. Вторият въпрос беше доколко служители от парламента и от други институции ще имат достъп. Сега, както казахме, правим разлика между началната фаза с служители само от комисията, съвета и от държавите членки. И, следващата фаза, след като приключи началната фаза, достъпът до службата за външна дейност ще бъде открит за служители от всички институции на Съюза. Последният въпрос, който бе зададен, бе доколко времените служители, когато се върнат в своите държави членки, ще носят отговорност за действията си в службата. Сега това е проблем, който по принцип стои с временните служители. Той не е нов. От десетилетия стои и то пред всички институции. Какви са нашите правомощия по отношение на времените служители, след като изтече договорът им? Винаги обаче има някакви финансови връзки, има придобити пенсионни права и други подобни, така че ми се струва, че имаме някакви лостове за въздействие. Струва ми се, че трябва обаче да помислим допълнително. Е, въобще мисля, че този въпрос, който е деликатен и за парламента, трябва да бъде обмислен допълнително. Благодаря, госпожа Сука. Е, Следващ кръг е, по две минути изказване господин Дъв. Благодаря. Господин Кристоферсен, връщам се на въпроса. For за политическите заместници на Катрин Аштън. За парламента това е ключов момент. Не е само свързан този въпрос обаче с това да се приказва с парламента, а трябва да се предприемат и действия на ниво министри level in foreign security and defense policy. В областта на външната политика, сигурността и отбраната. Е, триото, председателството не могат да предприемат тези действия сами. И за това ще е, ви бъда благодарен за разяснение в тази посока. Второ, мисля, че сега имаме известен проблем с времето, като че ли е, така динамиката в преговорите е, спада. Трябва да се заем по-усилено с процесите и би трябвало да се започне една успоредна, неформална дискусия е, по изготвянето на междуинституционното споразумение. И това трябва да бъде четиристранна дискусия – с участието и на председателя на Европейския съвет, който е, ще има сериозно място в тази много сложна институционна архитектура. Благодаря, господин Дав. Господин Северин, две минути. Мисля, че всички сме съгласни, тълкувайки договора, че било изрично или мълчаливо, той ни е вменил да направим необходимото за изграждане а, на а, всеобхватни, единни, вътрешно последователни външни действия. Значи, договорът ни е дал възможност да намерим всички необходими решения за постигане на тази цел. Всеки специалист по право ще ви каже, че не можем да си представим договор, който задава непостижими цели. Ако е така, трябва да си дадем сметка, че външната дейност има различни измерения. И договорът е, поставя компетентността на различни места. И сега въпросът, въпросите ми към нашите гости. Първо, бихте ли ни казали първо? Бихте ли ни дали формулировка, която ще ни позволи да обясним на нашите избиратели, на европейските си съграждани, как така, а, сме в състояние да изградим вътрешно единна външна политика и този механизъм дали ще ни помогне да стигнем именно до такава политика. Второ, как да обясним на нашите граждани, че бюджетните средства, задължителни за осъществяването на тази политика, без които тя е невъзможна, ще допринасят за това вътрешно единство и всеобхватност на политиката. И трето, как да обясня, че личния състав, географското разпределение на служителите ще бъде гарантирано. И как географското разпределение ще бъде съчетано с нещо, с нещо за което говори господин Сариус Волски – лоялността. Благодаря. Госпожа Луначек. Две минути. Благодаря, господин председателю. А, искам да взема повод от от госпожа Сука когато ръководителите на делегациите се върнат в държавите си и бъдат пратени някъде посланици, какво ще става, ако имало някакви нередности? Ми, аз доколкото знам, посланиците се ползват с дипломатически имунитет. Какво ще правите вие тогава? Струва ми се, че е необходимо споразумение с държавите членки, гаранции, че ако имало нередности по времето, когато тези посланици са работили за службата за външна дейност, ние имаме някакъв начин да стигнем до тях. Е, така че, е, когато мислите допълнително, моля, мислете и по този въпрос. И мисля, че там ви се налага да постигнете споразумение с държавите членки. Още един въпрос, важен за мен и за нас като цяло. Кой ще издигне кандидатурите за генералния секретар, за главния секретар? господин Кристоферсен говори е, за процедурите на подбор. Всички лица на висши длъжности ще бъдат подбирани с конкурс. Кой ще ги избира? Кой ще ги подбира? И още два въпроса. Вие казахте и според нас това е добре. Е, хората, командировани от държавите членки, ще получават възнаграждение от бюджета на Съюза. Колко ще е то? Това е интересно. Имате ли някакви разчети? И последен въпрос, пак за бюджета, свързан и с това, което каза господин Гуалтиери, за бюджета за външна дейност е много важно да имаме повече редове, защото в противен случай ще си навлечем проблеми. Благодаря, госпожо Луначек. Jak bardzo krótko chciałem się zwrócić do pana. Господин Поремба. Благодаря, господин председателю. Искам да задам въпрос на господин Кристоферсен. Доколкото размирам с новия корпус, дипломатически корпус, се поставя въпроса за гарантиране на 50% участие на хора от комисията. Сега. Вие знаете, че е, новите държави членки все още не са добре представени в комисията. И не знам е, дали ако се гради по този начин системата, няма да има нещо като дискриминация срещу новите държави членки. Вътре в рамките на службата за външна дейност. Сега върховният представител баронеса Аштън ще представлява Европейския съюз пред външния свят – как можете да представлявате Европейския съюз във външната политика, ако липсва равновесие вътрешно е, служителите и те не отразяват е, състава на държавите членки, ако липсва солидарност, национален и географски баланс. Това е много важно, дори ако се стигне до определене на квоти. Е, Струва ми се, че равновесието при разпределението на длъжностите ще бъде от основно значение. за да не се е, отправят упреци към е, службата. Ще бъде много лошо, ако от самото начало всъщност ние зададем в системата е, такъв дискриминационен характер, е, липса на равновесие. Е, господин Милан Мон. Господин председател, съвсем накратко. Да, трябва да бъде осигурено географско равновесие и други колеги го казаха. Второ, по е, графика. Смятате ли, е, че решението ще бъде прието съгласно първоначалните планове през първото полугодие на тази година? Благодаря за информацията за държавните служители, излъчени от е, е държавите членки. Вие говорихте е, за 6-700 от комисията, 50 от съвета, 200 военни. Какъв брой служители ще привлечете от държавите членки? И още един въпрос. Ако правилно съм разбрал, разясненията за служителите на държавите членки, те ще влеят нова кръв. Това е хубаво, нов подход, нов поглед към нещата, но ще бъдат с времени договори аз какво ще кажете за служителите на комисията, те също ли ще бъдат с временни договори? Защото трябва да има някаква хомогенизация. Те ще бъдат служители все на една служба. Благодаря, госпожа Вайдере. Минута и половина. Благодаря. Много бе казано вече. И искам да получа е, някои разяснения, допълнителни за служителите. Тази външнополитическа служба трябва да бъде силна структура, която осъществява общата ни външна политика. И в това отношение не съм съгласна да се подхожда по този френски маниер, да има главен секретар. Защото е, много служители е, има в европейските институции и те управляват институциите, а гражданите ни са против този подход. Те искат да бъдат представлявани и по-добре представлявани в европейските съюз, е, институции. Мисля, наистина вие ни призовахте да забравим това, което пише пресата в момента, но въпросът ми е колко сигурна ще е тази процедура? колко сигурни можем да бъдем, че след една такава много солидна процедура на подбор, главният секретар няма да се окаже пак французин. Вторият въпрос бе поставен от други колеги, Сариус Волски, Янаку за географския принцип. Аз не виждам географски принцип тук. Много важно е, е в тази служба е, хората е, да имат чувство на принадлежност. В противен случай тя ще се превърне в поредната институция, която не е близо до гражданите. Аз идвам от малка държава, Латвия. И ние бихме искали да видим своите представители там. Нашите малки държави в комисията не са достатъчно представени. И за моите съграждани, ако в службата се получи същото, това ще бъде просто поредната бюрократична структура. Още едно изказване имаме. Съвсем накратко, един въпрос, който не получи отговор. А той е много важен. Когато говорим за управление на кризи, политиката по отбрана, общата външна политика, политиката на сигурността, откъде ще дойдат служителите, освен от държавите членки. Добре, казва председателя. Давам думата на нашите гости след това да отговорят. Първо обаче госпожа Андрикени. Господин председателю, аз също ще питам за географската представителност. когато говорим за назначенията на по-висши позиции в службата. Смятам, че легитимността на тази служба ще зависи до голяма степен от адекватната географско представителство, така че всички държави да бъдат добре представени. Колегата Брок в документа пред нас, е, е подготвен от господин Ферховщад, говори за две альтернативи за назначаване на ръководни позиции. Ръководители на делегации и заместници. Първият вариант да се разделят отговорностите в службата, съвета и комисията. Или пък да се направи един е, една комисия по подбора, като тогава въпросът е какъв ще бъде нейния състав. Тя да си изготви критерии за подбор на персонала и така нататък. Но се изброяват принципите, които би трябвало да бъдат спазвани. Е, качества, географски и полов баланс. Господин Сареш Волски също говори за тези принципи. Адекватна географска представителност, полов баланс и е качества. Ще помоля за коментар по този въпрос от колегите. Благодаря, госпожа Андрей Кени. Кратко изказване на господин Ковачев. Благодаря, господин председател, Съвсем кратък ще бъда. По регламента за личния състав. Дайте ни някакви срокове. Не искам да повтарям географското разпределение, но искам да попитам дали не може да се използва регламент 401 от 2004 за държави членки, които не са добре представени Новите държави членки, както знаем, не са добре представени и в комисията, и в съвета. Ще използвате ли този документ от 2004? Е, Благодаря. Господин са имате думата за отговор в 2-3 минути. Много въпроси ми се зададаха, за да мога за 4 минути да отговоря. Първо за политическите заместници. Това съвсем ясно бе повдигнато като въпрос от вас. То няма да бъде пренебрегвано и мисля, че това ще бъде един от основните моменти, които ще бъдат обсъждани в четиристранния форум. Съгласен съм с господин Дав. Този формат трябва да започне да работи максимално бързо. Това е една идея, която има своите плюсове, но може да доведе и до големи осложнения. Може би ще има конфликти не толкова с съвета, а с комисията. Ще има ли заместник комисари? Какво ще стане, ако тези комисари се занимават с неща, които са в отговорностите на комисаря по развитието? Това са въпроси, които си стоят, но ние сме готови да ги обсъдим. Аз не мога да предскажа какво ще е становището на другите институции. Предложението на господин Дав за дебати по политическата отговорност в този четиристранен формат, ние сме съгласни с един такъв подход и то това може да стане веднага. Имаше много въпроси за личния състав, за географското разпределение. И сега ще им отговоря. Лично два пъти съм бил служител на срочен договор. Четири години в комисията, 14 години в света. Винаги съм се смятал за служител на общността, независимо, че съм бил на срочен договор. те, че принадлежиш към националната си администрация, според мен, изчезва, или поне аз така съм се чувствал в този период, не съм се чувствал част от националната си администрация. Системата, която планираме, предвижда един нормален мандат за командированите а, от националните администрации два пъти по 4 години или 8 години. Държавите членки са задължени след този период да си приемат обратно служителите, разбира се, ако те искат да се върнат. Това са правилата. Отвъд тези 8 години вече влизаме в случаите на изключението и вече държавата членка не е длъжна да си приеме обратно служителя. Географския баланс. По време на тази дискусия от самото начало беше ясно и беше казано многократно, че новите държави членки биха искали да бъдат част от тази служба. Да, чухме ви съвсем ясно, знаем, че искате И знаем, че ако няма такова равновесно положение, след това ще имаме проблеми. Опитваме се да заложим механизми, да улесним това ще има годишно отчитане на върховния представител, ще има съответна комисия, която ще назначава, там ще имате свои представители, ще може да предложите различни решения на върховния представител. По отношение на географския баланс. Главният секретар отново Процедурата на назначаване на тази позиция ще бъде същата, като за другите ръководни длъжности. Ще се публикува обява, ще има комисия по подбора, тя ще направи своя списък, след това върховният представител ще е този, който от а, няколкото номинирани имена ще си избере. Там ще има представени, извинете, в този, тази комисия по подбора ще бъдат представени и държавите членки, и секретарията на съвета, и комисията. И накрая, извинявам се, че не отговорих на въпроса ви по отношение на външната политика, политика за сигурност и отбрана. Няма граждански капацитет по-настоящем. Има прекалено много военни. Първо ще търсим повече граждански капацитет. Много не се иска да дойдат и хора от комисията и да бъдат назначени. Благодаря, извинявам се, че не отговорих по-подробно. Моля ви. Разбира се, времето е ограничено. Госпожа Сука, може би, искаше да каже нещо. Да. Колко ще получават националните дипломати? Те ще бъдат временни служители, ще получават една заплата, която е свързана с а, нивото, на което биват назначавани. Какво ще стане с служителите на комисията, които ще работят в службата? Дали ще бъдат командировани? Не. Те ще бъдат прехвърлени и стават служители на службата и вече няма да бъдат командировани от комисията в службата. Те са извън комисията и са просто прехвърлени служители началната фаза, колко ще бъде дълга. В текста, който предлагаме в регламента, пише 1 юли 2013 година, като крайен срок. Последният въпрос беше свързан с държавите членки, които не са добре представени, особено новите държави членки. Ако правилно разбирам въпроса ви, до каква степен искаме да удължим дерогацията регламент 2004, за да набираме в тази служба за външни действия граждани на новите държави членки. Мисля, че това е въпроса, който задавате. Но аз не мога да изразя позиция по този въпрос. Но трябва да се вземе решение по този въпрос. Питахте за дипломатическата мобилност. Извинявам се, казва оратора. Имунитет. Дипломатическия имунитет. Бил съм дипломат част от кариерата си и като дипломитет, като дипломат имаш имунитет докато изпълняваш своите служебни задължения, но не и това, което си правил в миналото, така че ще си платиш в крайна сметка, ако извършиш неправомерни действия. Благодаря, казва председателя. Мисля, че максимум 5 минути можем да използваме, за да приключим този дебат с последни думи на нашия докладчик, господин Брок. Господин Брок, имате думата. Благодаря, господин председателю. Срамота е, че не може да използваме Северна Корея като имунитет. Да се скрием. Това ще, ще да е добре да се прилага и към евродепутатите. Шегувам се. Сега, няколко бележки. Някои от въпросите бяха изяснени днес по отношение на освобождаване, отговорност за изпълнение на бюджета, финансовия регламент, връзките с комисията. Но трябва да видим чисто правно как стоят нещата и дали наистина стоят така. По отношение на политическото представителство, не мисля, че нещата са ясни. А трябва да е ясно. Трябва да има ясно разграничение. Трябва да е ясно какви са взаимоотношенията между институциите, да има споразумение между тях и какви са практическите аспекти на работата, примерно на Върховния представител и Европейския парламент, връзките помежду им. Мисля, че трябва да бъдем по-смели и да се опитаме да разберем какво може да се направи. Не мисля, че върховният представител ще каже няма да правя нищо сама, но това няма да стане. След това Говорихме за тези двама заместници, от друга страна имаме и комисари. Не знам точно как ще бъде политически представен върховният представител в неговото отсъствие. Но от гледна точка на Европейския парламент не става дума само за това, че комисарите са важни при вземане на решение, а и по отношение на това, че тя трябва да бъде добре представена политически представена при нейно отсъствие. Подължение на финансовия регламент. Вече го споменах няколко пъти. Един от вас обаче каза нещо, което означаваше един вид, че е правилно, че освобождаваме от отговорност комисията, а в другите сфери се взема някакво практическо решение защото първото е записано в а, договора. Не би трябвало обаче нещата да стоят така. Нещата трябва да бъдат много добре юридически обосновани, а не чисто да кажем на практика ние така го правим, независимо дали е записано или не, тъй като практиките се променят. Трябва да имаме политическо право да правим нещо, а не чисто и просто някакви възможности. Много ви благодаря за интересния дебат, казва председателя, който беше много получителен за работата ни в бъдеще. Тя не свършва до тук, защото ние продължаваме с по-нататъчните стъпки. Благодаря на всички изказали си и по-специално на нашите гости. Следващото създание на нашата комисия ще бъде на 14 в 18 часа. Прекратявам състанието.